както и по отношение на нашите съседи на изток и на юг и да преследваме отговорна политика, а не политика основаваща се на а, емоции, дори това да са хуманитарни емоции. Благодаря предвид значителното закъснение това ще бъде последната синя карта, която ще разреша. Нямаме време да удължаваме по-нататък дебата. Председателя на делегацията на Кралство Марокко е тук в галерията. Искаме да приветстваме неговата делегация и се надяваме, че това ще бъде интересно за тях. Добре дошли тук сред нас в Страсбург.